Колеги, скъпи приятели, нека да започнем нашата работа. Първо бих искал да се извиня за закъснението, с което започваме. В момента, в който дойдохме, оказа се, че все още продължава предишното заседание и трябваше да изчакаме да пренаредат залата за нашето заседание а, е, ще, ще се оплачеме от това. Просто няма причина. Заседание на комисията да бъде забавено поради това, че залата не е подготвена. Така, започваме с дневния ред приемане на дневния ред. Има ли възражения? Не. Приемат се с следните изменения. Точка 11. Въпроса за взаимоотношенията между СС и Канада от Канада отпада. Точка 18. проект от доклад на господин Шлите за преходни разпоредби ще се отложи, ще бъде разгледано на следващото ни заседание на 12-13 април, април по искане на докладчика. И точка 31 управление на економиката в световен мащаб ще се разгледа на 16 марта сутринта, т.е. утре. След точка 25 също по е, искане на докладчика на господин Яник Жадо. Преди да минеме към съобщенията на председателя, нека да ви предложа една минута мълчание, за да изразиме е, нашата солидарност с е, японския народ, е, загубата на човешки животи, щетите след земетресението и други. Много ви моля да станеме на, за една минута мълчание. Thank you. Благодаря ви. Съобщения. Заседанието се предава по интернет, освен заседанието на координаторите, което ще се проведе при закрити врати. Господин председател, искам да се върна на точка първа, приемане на дневния ред. По отношение на катастрофата в Япония, мисля, че не само аз съм на това мнение, мисля, че и колегите също ще имат трудности да, да, да дискутират точките 9 и 10. Може би трябва да ги отложим тези две точки. Ай, е, резолюцията може би трябва да е от името на политическите групи, а не от името на комисията. И така, моето предложение е точка 9 и 10 да е, също да ги зачертаем от дневния ред. Да, е, има ли консенсус? Мартин? Uh, of course we have to be... Да, разбира се. Трябва да имаме предвид обстоятелствата. Но мисля, наистина, може би не, не, не днеска мястото за обсъждане и може би въобще трябва да просто наистина да не, да не провеждаме днеска дебата. Просто така това е една чувствителна тема в момента. Да, благодаря. Мисля, че можем да го ставим за пленарна зала и за да може да се подготвим за срещата на високо равнище, но просто да избегнем обсъждането на тези точки днес. Имам ли вашето съгласие? Благодаря ви. Така че точки 9 и 10 отпадат от дневния ред. And uh, Надявам се, че политическите групи ще така се спораз... ще, ще споразумеят за подготовка на резолюция. Сега съобщения. Имате всичко в своите папки. Ако нещо специално ви интересува, може да се обърнете към секретарията. Нямаме български превод, казва, пре, казва а, председателя, но превод има. Не, извинявайте, няма да има утре сутринта български превод. А днеска има превод. Е, просто се обърках при изчитане на бележките. Regarding the issue of uh, the е, macro financial Що се отнася до макрофинансовата помощ за Грузия, трябва да това предложение да бъде преработено. То бе прието през февруари по упростената процедура без изменения, но просто трябва да се запишат новите а, процедури на, за, на консултиране ще, се, ще трябваше да гласува през, по време на сесията през март, но си изчаква съседанието на Корепер и ако съвета иска прилагане на новата процедура, председателя трябва да бъде упълномощен да обсъжда с съвета от Инта, така че аз е, ви моля за тези правомощия. Има ли възражения? Надявам се, че няма да стигнеме до там, но при всички случаи трябва да сме подготвени за подобна възможност. Разширеното бюро на АФЕТ създава група за мониторинг за следене на събитията в Тунис, Египет и Либия и въобще събитията в целия регион предвид случилите се събития. вече са определени лицата, които ще участват в тази работна група. Към нея трябва да се присъединят у нези наши членове, които работят по доклади, свързани с този регион и тези страни. Те ще бъдат адхок членове на тази работна група. Девид Мартин. А, ако мога да повдигна следния въпрос. Това е невъзможността на нашите членове да работят както трябва утре след обяд. Имаме а, среща с генера... директора на Диджи Търговия Бих, бих искал да разгледаме някои от споразуменията със свободна търговия, за да се подготвяме. Е, вие имате тези документи, но ние като членове на комисията нямаме достъп до, тази, до тези документи. Така че не може в крайна сметка да дойдем утре след обед на заседание и да задаваме общи въпроси и да получаваме общи отговори. Целта е да да задаваме специфични въпроси, за да получаваме специфични отговори. Е, и аз е, се, се чувствам наистина неудобно и, и никак не така не, не от членството си в тази комисия. Е, говорите за документите с е, ограничено разпространение. да наистина членове на комисията, докладчици не могат да имат е, достъп до тези документи. На това са правилата. Ако искаме да променяме правилата, трябва да постигнем някакво споразумение в този дух и след това да е, преговаряме с комисията по нови правила. Така че не можем сега да вземем решение ад хок. А, по, а, координаторите на политическите групи, моля ви се, споразумейте се помежду си, направете предложение защото при всички случаи ще трябва да се е, преговаря с комисията за смяна на правилата за достъп до този, този вид документи. Имате ли коментари от името на политическите групи? Девет. Да, раз... Аз се надявам, че координаторите ще обсъждат, ще обсъдат нещата и ще, ще може да сменим правилата в крайна сметка знаете, че в Американския конгрес документите са достъпни на всички, е, независимо дали са членове на този комитет или на комитета по търговия или не. Е, така че е, ние дори не сме ги виждали тези документи. Ами ето имаме възможност да разгледаме този въпрос. Аз съм абсолютно съгласен с вас правилата са в сила доста преди Лисабонския договор, така че трябва да се направят промени в правилата. Но, както казах, трябва да сменим правилата, а не да ги нарушаваме. Искам да се изкажа в подкрепа на казаното Девид Мартин току-що. Така че да можем да проведем добра дискусия, ефективна, членовете на парламента и не смятам, че трябва да разширим този кръг от хора, трябва да имат достъп до тези документи. Наистина, много жалко е да трябва да изчакваме и да чуем какво ще ни каже човек от генерална дирекция, без да сме подготвени. Наистина подкрепям казаното от Девит Мартин. Мисля, че не трябва да продължаваме дискусията по тази тема. Просто, може би, на заседанието на координаторите нещата може да се обсъдат за промени на правилата. господин Каспари. Моето предложение е също да говорим по темата на заседанието на координаторите. Всъщност ние сме говорили често по тази тема и честно да кажа, аз съм на мнението, <clears throat> е, че колегата Мартин и колегата Зефът може да бъдат подкрепени. Ние наистина трябва да имаме достъп до тези документи. От друга страна обаче, истина е, аз се информирах за ситуацията в САЩ и в Конгреса има правила, които тук липсват, т.е когато членове на Конгреса злоупотребят с конфиденциалността, те биват наказване. А, за съжаление, при нас имаше такива случаи. Комисията ни беше предоставила такива документи, конфиденциални документи, и те бяха цитирани в, в пресата. Така че трябва във всички случаи да помислим как трябва да бъдат формулирани правилата, как трябва да изглеждат ситуациите, когато някой наруши правилата за конфиденциалността. Мисля, че на базата на досегашния ни опит това е много необходимо. Okay, we'll, uh, how much... Благодаря. Аз подкрепям предложението на колегата Каспари, защото това, което каза колегата Дейвид Мартин е абсолютно правилно. Ние ще кажем, ще се свържем с координаторите, но наистина Дейвид Мартин има право. Right. Just let me... Добре, сега просто в момента не можем да сменим правилата, не можем да вземеме едностранно и решение. Поради това, че знаете, че е имало изтичане на информация. Сега, минаваме към точка 3 протокол от решенията и препоръките на координаторите на 3 март. Има ли някакви възражения? В противен случай считаме, че те са приети. Четвърта точка споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕСЕ и Ирак Водеща комисия АФЕД. Нашия докладчик Емилио Мендес. Менендес. И днес трябва да разгледаме проектостановището. А, то е в вашите папки. Знаете, че споразумението в, в, в, в СПС има така много търговски аспекти и разпоредби. Става дума по-скоро за търговско споразумение. Така че аз трябва да кажа, че съм разочарован от това, че водещата комисия е подхвърлила всякакво сътрудничество с Инта. Нашата комисия, която е комисия по международна търговия, не може да изрази своето, си, своето мнение за СПС и доклад докладчика Менендес може само да си е, изрази краткото мнение. Докато други СФС ще бъдат изработени през е, течение на месеца. В тях ще има много търговски разпоредби, много търговски е, е, аспекти, така че аз се надявам за бъдеще да има едно, една по е, така колегиална е, колегиално отношение от водещата комисия. А сега давам думата на Емилио Менендес. Благодаря ви много, господин председател. Eh, след като навлизате в тази тема, наистина искам да кажа, че съм напълно съгласен с това, което казахте и повече няма да добавя, защото вие съвсем ясно се изразихте. Ако ми позволите, Е, ще кажа, че съм е, съгласен с това, което направихме по ваше предложение. Минутата мълчание е в памет на загиналите в японската трагедия. И може би би било добре да запазим минута мълчание и по отношение на срамното отношение на Европейския съюз по отношение на други подобни катастрофи. Имам предвид на отказа на Европейския съюз а, по отношение на събитията в Северна Африка. Наистина е срам а, за нас за това, че Европейския съюз не е реагирал. А, и дори съвета сигурност на ОНЕ смята, че трябва да спазваме теорията отговорността. Наистина трябва да избегнем тази трагедия, която е пред която ще се случи. И сега затварям тази скоба и преминавам по-нататъка. За съжаление няма кой знае какво да добавя. Причините изложихте самия вие. Наистина нашата комисия трябва да се обърне към комисията за външни работи по външни работи и а, има много причини да го направим. От а, чисто търговски съображения, както казахте, но и а, общо взето от а, поводи, свързани с външните отношения на Европейския съюз. Наистина Ирак е особено важен партньор, особено с оглед на това, което се случва в Северна Африка. Ако там се консолидира политическото и търговското положение, като Египет тръгне по пътя на демокрацията и Тунис също, тогава ще имаме достатъчно основания да подсилим демокрацията и в Ирак това споразумение за партньорство и сътрудничество наистина трябва да се задейства и структурните търговски, економически взаимоотношения между ЕС и Ирак придобият форма. С оглед на обстоятелствата няма какво повече да добавя, за това благодаря за вниманието ви. Има ли въпроси, коментари? Благодаря, господин председател. Абсолютно съм съгласен, че този доклад е от огромно значение. И Европ... наистина смятам, че Европейския съюз трябва да бъде много по-активен, като даде своя принос за развитие на економиките на тази страна и развива отношенията си с Ирак. Но това е не преференциално търговско споразумение и, и съдържа някои е, елементи, особено свързани с е, обществените поръчки. Не знам дали тези елементи са наистина онези ефективни мерки, които ние можем да въведем, за да накараме Ирак и да помогнем на Ирак да е, реконструира и своята економика. Е, Въпросът е все пак да видим какво можем да предложим на Ирак, за да, за да бъде Ирак един активен партньор на Европейския съюз в рамките на двустранните отношения. И затова смятам, че трябва да се помисли какво допълнително може да бъде включено в подобно споразумение. Да, аз може би ще направя някое изменение. Благодаря. Thank you, Tokia Saifi, EPP. Господин Сайфи. Благодаря, господин председател. Един коментар по това, което в скоби каза колегата. И наистина искам да се присъединя към неговите думи. Наистина е ужасно жалко Европейския съюз да възприема подобна позиция. Имам предвид тази от миналата седмица. Наистина Ирак има символна роля и след влизането в сила на Лисабонския договор мислихме, че Европейския съюз ще играе и политическа роля, но след това, което се случи в Тунис и в Египет, и а, искам да спомена, че в края на седмицата ще има деле... посещение на делегация, в която участвам. А, в Египет и е много важно да дадем ясен политически знак и като е, следим и събитията, които тъкат, е, има опасност в Либия е, наистина да се е, случат драматични събития. Наистина, безкрайно тъжно е да не проявиш смелост в такава ситуация. Метия Казак от Алда. Благодаря, господин председател. Аз също се присъединявам към преобладаващото становище на нашите колеги във връзка с абсолютно неадекватната позиция на Европейския съюз във връзка с последното развитие в региона на Северна Африка. Смятам, че ние бяхме тотално като Европейски съюз пренебрегне, т.е. неадекватни на тази ситуация, неспособни да вземат правилните смелите решения, които се налагат. Бяхме задминати от други геополитически играчи, като Съединените щати, като Турция. И мисля, че това е много жалко, особено на фона на амбициите, които си поставихме с Лисабонския договор. Тук споделям мнението на Токия Сайфи. А, а, що се отнася до а, процедурния въпрос, свързан с изработването на становището, а, аз мисля, господин председател, че наистина като че ли вече стана тенденция и това мисля, че ще го дискутираме в на заседанието на координаторите, стана традиция нашата комисия Инта да бъде пренебрегвана от другите комисии, да се навлюза грубо и без а, никакво а, зачитане на нашата компетентност, на нашата сфера на компетентност, а, да се навлиза грубо в нашата компетентност, нашата сфера на дейност от страна на други комисии, да се приемат доклади, поправки, становища, в нашата област, които са тотално в, в противоречие с общите насоки, които ние като комисия сме приели, дори те да бъдат гласувани в пленарна зала. Аз мятам, че тук е мястото, може би да призовем господин председател, вие да поставите този въпрос на заседание на съвета на председателите на комисии, защото от една страна виждаме трудностите, които изпитваме в нашия диалог с комисията и с съвета по достъп до документи, по достъп до информация, когато и вътре в нашата къща ние се сблъскваме с такива а, проблеми, това в никакъв случай не помага на а, ефективността на нашата работа. Благодаря. Um, yes, um, I... Да, абсолютно съм съгласен с вас. Наистина ще се опитам да изяс, изясна правната обосновка е, и нашите правомощия. Е, виж, виждате, че имате, имате този документ в а, вашите папки от член 8 до 80, значи общо от 120, и включително и у, у, така обичайните, 70, 72%, 72 член 80% се отнася до търговия и инвестиции. Тоест това е от... наистина е в рамките на компетенцията на нашата комисия. Така че този проблем ще бъде обсъден на заседанието на координаторите днес. Ламсдорф. I was only twice in Iraq, so I am no expert. Благодаря, господин председател. Само два пъти съм бил в Ирак. Не съм експерт по тази страна, но тази страна има един огромен потенциал, ако я сравним с други арабски страни. И в никакъв случай не трябва да подценяваме Ирак. От личния си опит знам, че инфраструктурите са слабата страна на економиката, железопътния транспорт и желез... железопътните съоръжения са а, много стари, пътищата са разнебитени. Но знаете, че тази страна има един огромен потенциал, включително и речния транспорт има две, две големи реки, които не се използваха за речен транспорт по времето на Садам Хюсейн, тъй като на брега на тези реки имаше резиденции. Естествените ресурси също не се използват потенциално с знаете, че и пясъка не се използва достатъчно и а, а всъщност Ирак е, внася е, стъкло, а би могъл да произвежда стъкло и да го изнася просто защото не съществуват съоръжения за производство на стъкло. В миналото също бяха построени някои заводи, но недовършени, като например завода за трактори, който е полупостроен, също така завод за керамични про, е, произведения в е, кера, Керамада. Така че. Profoundly through the register Of... Uh, така че ако разгледаме как потенциала на Ирлак, ако направим един списък на под на потенциала на Ирак, ще видим, че всичкото записано тук не е достатъчно и че има много-много други възможности, които е, се от които можем да се възползваме. Докладчика Емилио, имаш ли нещо да кажеш? Sí, muy, muy para... Съвсем накратко, господин председател. Благодаря на господин Казак и на госпожа Сайфи за това, че се съгласиха с казаното от мен. Това наистина е чест за мен тези ваши коментари. Благодаря на колегата Шолц. И много внимателно изслушах току-що направените предложения и коментарите на господин Лансдорф. Наистина много интересни са тези коментари. Благодаря ви, господин председател. Господин Доларуси от името на комисията. Имате думата. Благодаря, господин председател. Само две бележки в отговор на казаното. По отношение на сътрудничеството има една такава част, предвиждаща подкрепа от страна на Европейския съюз в сферата на сътрудничеството и не липсва тази част в споразумението. Сега няколко думи по начина по който протекоха преговорите. Разбира се, че не можеше да откликне на събитията от 2011 това споразумение. То все пак отчита тези от 2009-2010 и все пак отчетохме желанието на Ирак да преговаря и упростихме максимално споразумението, така че е, да отговорим на действителността с ниски административен капацитет на иракската страна, е, липсата на правила, на закони, нямаше закон за интелектуалната собственост, нито митническа тарифа така че е, съобразихме текста на споразумението с ситуацията в Ирак. Е, но наистина ние сме далеч от днешното е, положение, така че това споразумение не отговаря на сегашната ситуация. Благодаря ви. Крайен срок за внасене на измененията на 17 марта и ще гласуваме през април. Сега точка 5, член 10 от протокола на ОНЕ за огнестрелни оръжия и за установяване на мерки за разрешаване на износа за внос и за транзитен превоз на огнестрелни оръжия. Нашия докладчик Салватория Колино от НП. А, разглеждаме измененията, които бяха внесени от членовете на комисията и комисията Либе. Така че, Салватора имаш думата. Тук съм, господин председател. Да, казва председателят, наистина гледах в грешната посока. През септември и октомври говорихме по тази тема. И тук става дума наистина за предложенията, изпълнение на член 10 от протокола на ОНЕ за огнестрелни оръжия и за вноса, износа и за транзитния превоз. Получихме 67 изменения и вие вече казахте, господин председател, ние получихме и становище на Либе, от Либе, в което се съдържа 33 предложения. Голяма част от тези предложения на Либе са залегнали в предложенията на нашата комисия. Има основно две, два вида предложения. Едната група се насочва да се ускорят и упростят процедурите за определените, за някои категории огнестрелни оръжия. От друга страна обаче има предложения, които засягат друг аспект, а именно сигурността и профила на сигурност на оръжията. И тук Комисията по граждански свободи изразява своето мнение. Аз се надявам, че ние и за двете категории ще успеем да намерим разумно решение. Ще започна с член 2 понятия и дефиниции. Тук имаме няколко изменения. И аз изхождам от е, становището на комисията. Трябва да направим, според мен, е, разграничение между частите и основните компоненти. Е, тези изменения допринасят за яснотата на цялата система. Те са в съответствие с протокол 1 и освен това с законодателството на, на Европейския съюз. И тук имам предвид директива 151 от 2008 година. При компромиса може да помислим за поточни формулировки за срока на изчакване особено. Сега член 7. Тук аз имах предложение. А тук става дума за определени дейности, които се упражняват от ловци или спортни ловци за, за спортна стрелба. Тук колегите казват, че може да има възможност за упростяване, но може би трябва да направим е, разлика между ловците и спортните стрелци. Това обаче, според мен, е компетенция на държавата членка. Може да е, се вземе предвид един е, альтернативен документ, някой национален документ може да се вземе предвид, например, паспорт за лов, на ловец или удостоверение за, за ловец или за спортен стрелец. Казва се, че ловците по принцип не би трябвало да спадат в приложното поле тук на този протокол. Тук има интереси, свързани с сигурността и безопасността. И нещата изглеждат така, че нашата хипотеза тук няма да се одобри. Вероятно това е така, но искам да добавя нещо, а именно към член 19 и 20. При член 19 става дума за сроковете. Сроковете за проверките. Е, пет години са предложени за проверката на текста. Други колеги казват, предлагат срок от 10 години на преработка. Сега си има малко колебание по отношение на 10-те години. 4, е, за влизане в сила се предлага 4 месеца, други предлага 36 месеца, аз предложих 6 месеца. И аз съм убеден, че ще намерим едно балансирано решение така че всички настроения, всички мнения да се вземат предвид. Срока не, бъде, не трябва да бъде прекалено кратък, но трябва да бъде разумен срок, в който раз, да може да се проведе една разумна проверка, един разумен преглед. 6 месеца, според мен, е един разумен срок. Е, това, господин председател, е моето към този текст. И след като чуем комисията и колегите, ще направя едно обобщение. Благодаря. Има изменения от Либе. Госпожа Матю беше докладчик. Тя тук е ли? Няма. Е. Добре. Има ли някой друг? Кристофър Филда. Благодаря ви, господин председател. С някои колеги подготвихме някои изменения. Някои от тях целят упростяване на законодателството, така че да стане то по-ефективно е, да не бъде прекалено бюрократизиран, защото тогава няма да постигнем желаната цел. Искам да подчертая някои аспекти и се надявам, е, че е, ще чуя докладчика какво му е мнението и че той ще вземе предвид това. Изменение 60 по-специално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 Това е изменение номер 60. Е, надявам се, че докладчикът е, ще е, вземе предвид. Също така изменение 63-64, защото те наистина ще доведат до опростяване на предложението. Задавам си въпроси, свързани с уведомлението по това предложение. Защото се предвижда уведомление в зависимост от мястото, в което се е, човек живее. Но се питам защо е необходимо това. И е, това, което е записано в текста, трябва да отпадне, защото смятам, че е важно да се упрости законодателството. Е, с господин Николин Лино обсъждахме въпросите на е, определенията и смятам, че трябва да се спрем на 77 и 78 изменение. Има текстове, на директиви, които предлагат е, съответните определения и смятам, че трябва да се опрем именно на съществуващите определения в това предложение. Не трябва да допускаме едни и същи грешки, предишните грешки в други текстове. Смятам също така, че има и добри и лоши елементи. 74-то изменение, например, според мен не представлява интерес. Защото трябва да вземем предвид и ловците, и тези, които упражняват спортна стрелба. Защото ако се опрости текста, именно тези категории ще се ползват е, значително от това опростяване. И накрая 77-мо изменение, 67-мо, е, е, което се отнася до транзита. Има национални законодателни текстове, предвиждащи притежанието на оръжие и е, наистина, ако да речем е, някое лице излезе от е, Гърция и отиде в друга държава, какво се случва с оръжието, което то притежава? И Наистина въпросът с европейско разрешително за притежаване на оръжие създава някои проблеми. Всеки път, когато човек се намира на някое летище, трябва друго разрешително ли да показва. И смятам, че трябва при транзитно преминаване през територията на Европейския съюз процедурите трябва, административните процедури трябва да бъдат упростени. Надявам се, че ще вземете предвид това, което ви споменах. Благодаря. Благодаря. Елизабет Кьостингер. Благодаря, господин председател. Аз искам да подкрепя забележките от господин Фелтнер, когато става дума за член 7. Имаме този паспорт за притежаване на разрешение за притежаване на огнестрелно оръжие. Хубаво е, когато и другите национални документи се представят, но това означава допълнителна бюрокрация, допълнителни усилия, особено що се отнася до експорт, до, до износ или пък пренос в трети страни. Това би довело до големи проблеми и то увеличаване на бюрокрацията за съответните лица. Иначе искам да благодаря на докладчика и се надявам, че ще може да постигнем компромис и добър резултат от всичките предложения. Господин Ланге, благодаря, господин председател. Мисля, че въпросът за бюрокра... бюрокрацията за ловците и стрелците не би трябвало да се поставя в средата, в сърцевината на тази директива, защото е, сърцето на тази директива е как да се борави, как да се третират огнострелните оръжия и как да се предотврати нелегалната търговия с тях. Това трябва да е в основата на директивата и сега като втора стъпка може да помислим как да облегчим живота на спортните стрелци и на ловците. Но тези упростения, упростения трябва да са много разумни, ясни и да не се злоупотребява с тях. В такъв смисъл, линията на докладчика, според мен, е много добра и мисля, че може да постигне споразумение на неговата основна линия. Благодаря, Хелмут Шулц. Благодаря, господин председател. Аз искам да поразредя малко виното. Смятам, че в центъра на директивата не трябва да става дума за ловците и за стрелците и как да се стрелят гълъби, а трябва наистина да се съсредоточим върху огнестрелните оръжия. Аз не смятам, че трябва да се страхуваме от увеличената бюрокрация, а по-скоро трябва да си помислим как огнестрелните оръжия, оръжия се разпространяват сред обществеността, сред гражданите. Според мен предложението на комисията не, е, не, не, не стига достатъчно далече. Може би комисията не, не е непременно еднозначна. Е, нейното становище не е еднозначно с е, становището на нашата е, комисия, но винаги, когато се случи някакъв инцидент в обществеността, някой застреля в амок, е, граждани тогава се надига вой. Трябва да помислим за тези случаи. Това трябва да е в центъра на директивата. Боравенето с огнестрелни оръжия. В е, този смисъл мога да кажа, че е, бихме искали да последваме предложението на комисията и нямаме допълнителни изр... изменения. Благодаря, господин председател, по последните две точки. крайна сметка една пушка е предназначена да убива. Независимо дали става дума за е, гълъб, е, за глиган или за мечка, независимо от законодателството. А, в крайна сметка злополуки се случват. Е, включително знаете, че на, фут, на футболен матч, използвайки въздушна пушка, хората биват ранени. Така че в Обединеното кралство и имаме много, много строго законодателство и много, много строг строго законодателство за, за притежаване на всички, огнестрани, всички видове огнестрални оръжия. А също, знаете, че дори нашите спортисти трябва да тренират във Франция. А и в, в крайна сметка, знаете, че при нас има най-много престъпления, свързани с огнестрелни оръжия. Така че е, много, много, много, много е трудно чрез законодателство да се предотвратат е, убийства и е, злополуки. Важно е да има закони, които е при правила, които да могат да бъдат е, на основата на които полицаите да могат да правят проверки във всяка страна. Е, по по 58 член, що се отнася до спортната стрелба, много, много нови видове пушки се появиха през последно време на пазара. И И сега не, не, не, не, не, не може да е необходимо, не, не трябва да е необходимо разрешение, примерно, за износ на пушка, за, изла, за изложение или за нещо такова. Аз не говоря в а, момента за незаконен износ, за продажба с цел а, подклаждане на война или използване във война, така и така нататък. но, но, но, но понякога са необходими повече от два месеца, за да може човек да получи едно разрешение да изнесе а, е, пушка. Изменение 72. За а, амунициите и отношението и към а, е, а, тежките престъпления. Както вече казах, държавите членки трябва не могат да решат дали хората ще, ще извършват престъпления. Ние просто имаме е, достатъчно, разполагаме с е, достатъчно е, забрани инструменти, за да предотвратиме притежанието на огнестрални оръжия. А като се стигне до серийни убийства. така че. Този доклад като че ли трябва да бъде малко по-реалистичен, защото колкото е по-просто законодателството, толкова по-лесно ще бъде приложено. В е, е, крайна сметка е, полицията е в състояние да решава как да прилага законите, с които я въоръжаваме един, е едно европейско разрешение за огнестрелни оръжия е нещо адекватно, но същевременно а, Знаете, че получаването на, на, на подобно разрешение е нещо много сложно. Да, аз скоро си поднових моето и е, при, при подновяването се обсъждаха проблеми, свързани с моето семейно положение, дали пия или дали не пия и така нататък. Но трябва да има и разбира се много по-добър е, контрол на, мес, на местата, където се държат огнестрелните оръжи. Наистина смятам, че едно европейско разрешение би било добре дошло. Благодаря а, на, до, на докладчика за това, че свика много заседания. Мисля, че сме така се приближаваме до известен, до известен консенсус. Ще бъда много кратък, господин председател. С голям интерес изслушвам този дебат. А, сега, първото, пър, първото нещо, заради което създаваме законодателство е да защитиме обществото. А, и в крайна сметка, дори ако има закъснение, дори е, транспорт от граница на граница се забавя, ако това става с цел а, защита на населението, мисля, че няма нищо лошо в това. Аз си слушах казаното от моя колега и виждам, че не, не в властите в е, негови избирателен окръг са много бдителни за това на кого а, а, и как се отпуска разжарение. Но в крайна сметка знаете, че огнестрелното оръжие е създадено за да дава, а, за да предизвика смърт, така че ние трябва да вземем всички необходими мерки, за да а, предотвратиме подобно. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Аз се подписах под някои от изменения, но искам да подкрепа казаното от Кристофър и от господин Ланге. собствениците трябва да да бъдат подложени на закона на превенцията, но след като веднъж човек получава разреше, е получил разрешение, то тогава трябва да има упростяване на законодателството и на процедурите. Е, всъщност затруднението и трудностите трябва да бъдат е, за предотвърдяване на незаконното притежание, но след като някой законно притежава и е, разрешение. То трябва за, за тези хора трябва да се е, издейства едно упросте, упростяване на е, процедурите, т.е. нашия доклад трябва да бъде насочен към това. Сега не знам някой друг, господин Шулц. Хелмут Шулц. Аз изслушвам много внимателно дебата. Според докладчика някои държави нито са подписали, нито са ратифицирали протокола на ООН. Аз мисля, че това трябва да бъде наша нашия пръв при юритет, ако искаме въобще да се прилагат правила. Чехия. Чехия дори не е подписала. Е, Великобритания не е ратифицирала. Германия също. Така че аз. Е, ако искаме този протокол на ОНЕ да да бъде прилаган, ние трябва да поискаме от нашите държави членки да се съобразяват с него. Някой друг има ли някой от комисията, който иска да вземе думата? Имате думата. Как се казвате, просто за да ви запишем протокол. Благодаря ви, господин председател. Фабио Марини се казвам от Генерална дирекция правосъдие. Занимавам се, следя тази тема, отговарям за тази тема. Е, когато комисията направи това предложение, е, се опря на две ключови понятия е, баланс и включително и баланс между европейското законодателство и това, което предвиждат националните законодателства. Втората ключова дума беше приемственост. Правилата, които искаме да прилагаме на европейско ниво и които трябва да отразяват тези, които са записани в протокола на ООН. Изготвили сме един много прост текст. Една държава, преди да даде разрешение за износ, трябва да е сигурна, че съответната държава разрешава вноса на тази стока. И при подобна правна основа можем да приемем по-прости процедури. Важното е да имаме общи правила. По отношение на сроковете, например, в административните служби, което да бъде в интерес на всички граждани на Европейския съюз. Така че да не се надхвърлят разумните срокове. защото наистина това ще има отрицателно влияние върху економическите оператори. По отношение на упростяването, някои от депутатите подчертаха това. Много важно е да се въздейства върху незаконната търговия, а не спрямо лицата, които законно притежават оръжие. Що се отнася до спортистите и до е, ловците, можем е, да приложим съществуващата директива, е, Европейска директива, паспорт на оръжията. И така тези, които практикуват лов или спортна стрелба, могат да минават от държава в държава без допълнителни бюрократични процедури. В случая на тези категории, когато тези лица отиват в трета страна, ще могат да използват подобен тип документ при преминаване на границата. Основният въпрос е следния. Ако ловецът на пусне Европейския съюз от своята собствена държава, не се е, налага някакъв специален документ. Достатъчно е националното разрешително е, да бъде представено и да не се иска допълнителни документи. Това е, мога да кажа за сега. Uh, there is a question that uh, Robert Sturdy wants to put to you. Започнахте с това, като казахте, проблема са незаконните оръжия. Но кажете как, как, ще, как ще спрете незаконните оръжия да проникват в Европейския съюз? И един много кратък въпрос. Ако добре ви разбрах, вие смятате да включите в предложението гаранция че примерно, че, че страната на, на вноса разрешава внасенето на, на, на, на такъв вид оръжие. Значи, може би ще трябва да има така наречените разрешения за внос и това ще създаде проблем. И на, и на, и на практика а, с такова законодателство никой няма да може, примерно, да отиде на изложение, да изложи е, уражия. Така че, наистина, необходими ли са тези в... Е, разрешения за внос? Не знам точно как ги наричате. предполагам, че друг, друг, други страни имат, е, имат други, прилагат други системи, други процедури, като Съединените щати. Поне така съм чувала. Може ли набързо да отговорите на този въпрос? Да, благодаря, господин председателю. По отношение на вносните разрешения и САЩ не точно така стоят нещата, защото САЩ изискват два типа разрешителни за военните оръжия е, един вид разрешително и за оръжията, притежание на граждани е друг вид. По отношение на западните норми, е, важно е, без такова разрешение да се е, внесе оръжие, но важно е да се види какво е записано в протокола. Там има определени изисквания. Там се говори за договорени страни. Що се отнася до държавите членки, ние трябва да сме убедени, преди да зададем разрешително, че и в другата страна а, има такива разрешителни. А, това по първия въпрос. А, сега, по отношение на въздействието върху незаконната търговия, в протокола се говори за проследяемост и наистина това е признат критерий. Има и други. При тази размяна на разрешителни, ако аз дам разрешение за износ. Това ще направя след като се уверя, че съответната страна е издала разрешение за внос. Има и други аспекти, които са обхванати от европейското законодателство, директивата за вътрешния пазар и ние прилагаме това и е, при външната търговия. Последна бележка, господин председател. В заключение, внимателно изслушах казаното от е, колегите. Е, които наистина е, направиха важни изказвания, които ще бъдат взети предмет при изготвяне на компромисните предложения. Няколко допълнителни думи искам да кажа. Наистина въпросът с носа и износа на оръжие е важен е, и Става дума тук за близо милиард евро. Има споразумение от 2001 година, но някои държави не са нито подписали, нито ратифицирали този документ. А, трябва текст, който да гарантира договарящите страни и е, се осигури необходимата закрила на ловците и е, спортистите. Някои изменения са свързани с важни пасажи, уведомлението, е, основните компоненти 74-то изменение на госпожа Келер не можем да приемем. Трябва да се а, направят съответните уточнения. Това е а, средство за участие на държавите членки. Трябва изцяло да се прилага регламента. А, текста, макар и балансиран, със сигурност ще е, вземе предвид е, и направените изменения. И накратко, господин председател, в заключение, протоколът от 2001 година не можем да чакаме три години и половина, за да влезе в сила този текст. И след това да ревизираме е, в срок на 10 години това. Това смятам, че е малко прекалено. Комисията би могла в следващите пет години да проследи прилагането на текста. Мисля, че това би било уместно. И в близките дни ще проведем среща с докладчиците в Сянка. Наистина смятам, че се нуждаем от този текст. Благодаря ви казва председателят. Ще гласуваме в комисия този текст на 12 април. Сега нека да преминем към следващата точка, а именно точка 6 от нашия дневен ред. Протокол между Европейския съюз и Андора за включване на митническите мерки за сигурност в обхвата на споразумението под форма на размяна на писма между двете страни. Съм докладчик по този въпрос. Решението на съвета е, е правния инструмент на който стъпва. Аз бих искал да привлеча вниманието ви върху правната основа, защото Европейски парламент посочи а, член 2 218 от ДФЕС и а, въпрос е отправен от нашата правна служба. Комисията а, даде обяснения, но съгласно правило 27 трябва да има консултация с Комисията по правни въпроси и за да няма нежелани последици, секретарията, правната служба и аз самия разглеждахме въпроса. Тук може би има представител на правната служба, който да коментира по този въпрос. Може ли? Благодаря, господин председател. Пракс, прак, пракс, прав сте. Подигнахме въпроса не защото тук е много, за това е много важно, но защото това може да стане прецедент. Комисията предложи за правна основа, член 207. Няма никакъв проблем по този въпрос. И член 218 и член 287 от договора за да се използва член 200. 217 трябва да се приемат а, правила по силата на упростената процедура, протокола, който бе предложен. На, на, на практика не, не изпълнява тези условия за това, според нас, според член 218 може да бъде правна основа. Що се отнася до процедурите, прав сте, че а, Инта не може да премахне този член, но ние смятаме, че това просто е грешка – и че въпросът трябва да се повдигне пред съвета и съвета да изпрати писмо до е, парламента и просто да премахне този член 218 е, като правна основа. А, обаче в, а, при отсъствие на подобно писмо просто не може да се премахне член 218. Защо повдигнахме този въпрос? Защото секретарята ни обърна внимание и знаете, че по, че по члена по силата на 217 съвета може да делегира правомощия на комисията, но не и да променя е, законите. И трябва може да има доста а, така широко тълкуване, съгласно което съвета може да делегира по-широки правомещи и макар и да не е важно в този случай, това може да бъде много важно за а, бъдеще, за, като прецедент. Имате, знаете, че ще се, ще се подписва споразумение с Корея и за това просто повдигнахме този проблем. И ако имате някакви въпроси, ние сме на ваше разположение да се опитаме да ги изясните. Така, проблема е изяснен. И сега трябва да решиме по аз казвам, че трябва да подкрепиме, да се съгласиме. Става. Става дума да се освободи а, Андора от а, митнически метки за мерки за сигурност при търговията с Европейския съюз ако има а, достатъчно, достатъчна степен на защита и сигурност на външните граници. А, от комисията, може би, някой ще вземе въпрос, ще вземе думата. Имате дума. Yes, um, thank you, Chairman. Um, I would like to uh, thank you, first of all, for uh, proposing uh, that the Parliament gives it... Благодаря за това, което предлагате. Целта на това предложение е да се уверим, че търговията между Европейския съюз и Андора ще може да продължи а, да се развива, но все пак трябва да гарантираме високо ниво на сигурност съгласно споразумението, с СТО. По отношение на правните основания, комисията днес беше уведомена за коментарите, които направихте. Ние отправихме въпроса до правната служба и се питаме дали това би било грешка и дали няма да е по-добре изобщо да не се позоваваме на член 218.7. Благодаря ви. Има ли коментари по моя въпрос от членове на комисията? Господин председател, аз аз съм а, отговарям за този проблем в моята политическа група. Искам да изкажа съгласието си с докладчика. Само една. А, един факт. Андора не е голяма страна и няма много широк, голяма економика, но само три са страните, които имат митнически съюз. Монако, Андора и Турция. Сега, както казах, Андора наистина не е много голяма економика, но това може да бъде е, един прецедент за Турция. А Турция наистина е страна с много голяма економика. Така че това беше въпроса, който исках да повдигна. Да. Знаете, че, че Андора е между Франция и Испания и нещата са по съвсем друг начин седат. Има ли коментари? Значи трябва да, да се доуточнат въпросите, повдигнати от правната служба. Не знам още какъв е срока за внасяне на измененията и щом има някакво развитие по въпроса, ще ви информирам. А сега минаваме към точка 7. Отмяна на регламент относно доказателствата за происход на някои текстилни продукти. Докладчика е Ян Захратил от консерваторите и реформатори. Разглеждаме проекто доклада, който е в папката ви. Комисията предлага тази отмяна, защото се смята, че доказателството за происход вече е несъстоятелно. Получихме това досие по обикновената законодателна процедера. Е, докладчика представи своето становище. Сега имаме проекто доклад. Ян Захрадил, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря чешки. Много ви моля, служете си слушалките. Аз ще се опитам да обобща набързо всичко това, което имаме в проекта. Ние направихме предложение за отмяна на регламент 1541 от 98. Става дума за законодателен инструмент за признаването на доказателствата за происход на някои текстилни продукти. В клас 11, 11 от комбинираната номенклатура. Защо всъщност бяха въведени тези инструменти? Причината бе да се намалят да се намалят пречките при внос от трети страни и най-вече от Китай. Количествата трябваше да бъдат ограничени, но от 2005 година няма ограничения, няма ограничения от страна на Световната търговска организация. Няма от 2008 година специални условия за внос на стоки от Китай. И аз искам да помоля, да препоръчам на нашата комисия да се съгласи с, с Европейската комисия. И накрая мога да кажа, че се радвам да бъда докладчик по една тема, която да, да бъда докладчик по тема, която се занимава с намаляването на бюрокрацията и на ненужно законодателство. Това е малко в кръга на шегата. Естествено, има и други контролни инструменти, като например статистически мониторинг, последващ мониторинг, разрешителни за внос. Имаме сертификати за происход, така че ние имаме инструменти за контрол на вътрешния пазар, на единния пазар. Ето защо аз препоръчвам положително становище към това предложение. Благодаря ви from, from the commission to... От е, комисията ще коментира ли? Yes, the... Имате думата. Кажете как се казва, за да запишем протокол. Ингрид Шаралакен. Благодаря, че ми давате възможност да коментирам набързо този проблем. Първо бих искала да поздравя докладчика за отличния доклад, в който наистина той е вписал предложението в най-точния възможен контекст. Нямам какво да добавя. Искам само да доизясна някои неща. Първо, целта на предложението е да се намали е, бюрократичната тежест, е, когато при митнически процедури, когато, е, когато вече няма необходимост от това. Защото знаете, че търговията с текстил се либерализира. Бих искал също така да подчертая, че това предложение в никакъв случай не променя и не отменя възможностите на Европейския съюз да приеме по-строги мерки в рамките на СТО. Ние разполагаме все още с много инструменти и начини за, а, проверяв, да, за да проверяваме происхода на продуктите ако това е необходимо. И ако е необходима, разбира се, може да изискаме допълнителни доказателства. И за да няма е, никакво недоразумение, искам да кажа, че тук това в никакъв случай не променя е, методите и обема на информация, която ще получат потребителите. Благодаря ви. Мария Елени Копа. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна с предложението на комисията и с предложението на докладчика по отношение на отмяната на регламента. Защото ако регламента продължи да действа, ще се получи проблем с кохерентността, с съгласуваността на законодателството. Имам въпрос. Как се отнася това предложение с доклада Москадини за стоки, които идват от трети страни? Моето тълкуване е, че това са две различни неща, които не могат да бъдат свързани едно с, друго. с друго. Защо всъщност сте свързали тези два аспекта в те, вашия текст? Те, те не бива да се свързват. А иначе имате подкрепата на социалистите. Искате ли да отговорите? Зихаб, е, имате право, уважаемия ми колеги. Тези неща наистина не са свързани, но аз исках да ги спомена просто като информация тези два аспекта и представителите на Европейската комисия също ги подчертаха и споменаха, защото отмяната на този законодателен акт не не, не оказва влияние върху не, другите аспекти, т.е. това, което вие казахте. За мен е важно да се уточни целият контекст, така че хората, колегите да са правилно информирани. Any more comments? Има ли други коментари? Срок за внасене на изменение 18 марта. На 21-22 ще гласуваме. И ще имаме още един регламент. По-малко. Точка 8 е се като участник на световната сцена, неговата роля – в многостранните организации. Инициативен доклад от АФЕТ. Нашия докладчик е Йорк Лейхтфрид от социалистите и демократи. Той обаче отсъства. На 3 март вече имаше един, един обмен на мнение. И той така е наблегнал на мястото на Европейския съюз в Сетело. Ние сме комисията, която отговаря за тези отношения. За съжаление, проекта е само на английски. Имате думата обаче. Благодаря, господин председател. Хубаво е, че председателя внимава дали хората са тук или ги няма а, и така свързва нещата с едно следващо заседание. Това е много това е помощ. Винаги е удоволствие да се изработи становище по инициативен доклад на АФЕТ. Аз исках да така да, да съсредоточа вниманието върху нашата роля в СТО, защото това е основното. В Европейския съюз е представен в СТО и начина по който е представен, може да, да това трябва да служи за модел, защото ако сравниме ролята на Европейския съюз в СТО и ГУС с ролята и начина по който Европейския съюз действа в рамките на ООН, това няма да бъде е, в наша полза. включително и ролята на Европейския съюз в други международни организации, съвсем не е за пример. Начина по който взимаме решения с консенсус е правилния начин. Понякога, може би, има възможност за, друг, за друга методология на взимане на решения, но това разбира се може да бъде обект на допълнително обсъждане. Не е необходимо да имаме голям секретариат в Женева. И третата точка, която исках да спомена или колкото повече присъства парламентарното измерение в СТО, толкова по-добре и ние трябва да, е, да наблягаме и да насърчаваме подобно присъствие. Сега. Не знам дали а, така там структурата е съвсем демократична. Сега не мога. Не знам дали Андора и Китай могат да имат еднаква тежест, крайна сметка, дали това е най-демократичното. Но исках също така да привлеча вашето внимание върху не търговските бариери и не търговските въпроси, които а, така присъстват понякога в а, процеса на преговорите, т.е. когато политиката се бърка в търговията. А, и когато държави взимат а, позиции в рамките на СТО, които не са а, призовани, които не се основават на търговски съображения, И знаете, че ние имаме ценности, на които сме стъпили, които а, които защитаваме сега. Канадците се в рамките на СТО нали, говорят също за забрана за лова на тюлените и така нататък. Така че по-добре, по-добре е, когато докладчика е тук. Комисията? Комисията иска ли да вземе думата? Не. Комисията? Има ли някой от комисията? Yes, I'm Jean from DG Trade and we can, we can be very... И аз ще бъда много, много кратък. На практика сме съгласни с казаното от докладчика. Благодарим му за становището. Наистина, положението в, в СТО е много ясно, но разбира се, то, то, това е една дълго дългосрочна и отдавнашна практика и тук нещата са абсолютно из... ясни и компетенциите са абсолютно ясни, докато в другите международни организации е, компетенциите не са така ясно определени. И И само още нещо, което така а, е в духа на казаното от Дейвид Мартин в а, семинара. А, тук въпрос е, тук е по-скоро въпрос на, на време е, ние просто цел, целта в момента е по някакъв начин да се, да се постигне, да, се, да, да стигнем до заключение на а, е, до, раунда от Доха и а, е, след това да видим какво може да се подобри. Елизабет? Благодаря. Аз като докладчик в сянка на НП искам да благодаря на докладчика Лайтфрид. И мисля, че това, което той очерта като тези четири точки, представляват една добра база за по-нататъчна работа. Това, което и комисията каза, именно, че е, позицията на Европейския съюз в рамките на Световната търговска организация е много ясна и това е много добре. В точка трета 3-4, това, за което докладчика говори, демократичната легитимизация и, и демокрация и прозрачност, мисля, че този подход може да бъде доразвит от страна на НП. Ще има по тази точка допълнителни разговори с докладчика, но по принцип смятам, че няма да има проблеми и се радвам на бъдещата работа с докладчика. Дартмаус, EFT.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 разочароващо, защото тук се приповтарят всички клишета, които чувам от тук в този парламент от две години и половина и които инак слушаме от 30 години. СТО и ролята на Европейския съюз в СТО е абсолютно ясно, защото е, търговията е, е изключителна компетенция на Европейския съюз и то много отдавна. В случая на Великобритания от 75-та година ние вече нямаме представителство в СТО. Там просто нашето място е празно, празен стол. А Хонг-Конг, наша бивша колония, има представител. Така че не може да се правят никакви паралели и да се сравнява СТО с ООН. Откъде на къде? за какво, за какво ще сравняваме европейск, делегацията на Европейския съюз в Женева? Според мен дори не става дума за Женева, ми за Нью Йорк. Така че е, Великобритания и Франция, които имат седалище в съвета за сигурност, са представени в СТО от Европейския съюз. И хората, които знаете, че че когато човек има постоянно седалище, постоянно място в съвета за сигурност, има и а, влияние. Понякога търговските преговори се водят много по-добре при затворени врати и когато генерална е, дирекция търговия е представена тук, това вече значи, че нещата не са при затворени врати. Но какво точно означава казаното от докладчика по повод парламентарното измерение в СТО? Какво въобще означава такова нещо? И на последно място. Тук се казва, че трябва да се, раз да, да се намери да по-добро решение на нетърговските въпроси в рамките на търговските правила в СТО. Какво значи нетърговски въпроси? СТО е организация, която се занимава с търговия. Е, става дума за една организация, която да организира и да става възможност за повече търговия и за по-свободна търговия. Така че тук не може да, да, тук не може да се бъркат нещата между политика и търговия. Господин Ламсдорф, не, извинявайте, не, господин Лихтер даде един пример. На представител на втората най-голема политическа група казва, че вниманието трябва да бъде насочено към търговията. Той е представител на Австрия, а в Австрия е, безработицата е само 5%. Така че е, може би там е, не, не, не, не търговските проблеми не, не ги тървожат, но в Испания а, безработицата е 23% сред младите хора. Така че Испания не може да си позволи да има такива а, не търговски а, аспекти, които да пречат на хората да се върнат обратно на пазара на труда. Така че, мисля, че при следващото обсъждане всички тези проблеми трябва да бъдат взети предвид от докладчика и да се направи един много по-сериозен анализ, който да бъде представен а, тук в тази комисия. Благодаря ви. А сега докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря за тези две интересни изказвания и за всичките предложения. Бих се спрял на някои неща, които двамата господа казаха. Последните два оратори. Господин Дартмар, мисля, че това е голямата разлика между нас двамата. Е, че аз не се чувствам само австриец. Чувствам се като европейски и като европейски социал-демократ и представлявам някои неща, които не са непременно австрийски. За разлика от вас, който много повече защитавате британски интереси. Затова никога няма да се споразумеем по тези въпроси, но в крайна сметка това е демократично и при гласуването се постига резултата, който се постига. Въпреки това искам да се спра на някои неща, които засегнахте. Не смятам, че забраната на на лова на Тюлени и ще намали квотата на безработица в, в Испания. Става дума за основни принципи и не искаме ние да ни се взимат тези принципи от канадците или от Световната търговска организация. За това става дума тук. И трябва да се борим за нашите стойности, ако смятаме, че те са правилни, ако смятаме, че нашите позиции са правилни. И трябва да се опитаме да ги наложим. Европейския съюз трябва да, да върви в тази посока. За това става дума, когато говорим за нетърговските аспекти и за определени проблеми в търговия с определени страни. И парламентарната, парламентарното измерение на Световната търговска организация. Откакто съществува Европейския съюз, се вижда, че някои неща могат да, фор... да, да се изпълняват е, по различен начин, да функционират по различен начин. Вероятно и в е, други международни организации ще може да имаме един такъв парламентарен аспект. Знае, че това е много далече. Естествено, Китай няма същата стойност като САЩ или не може да се сравнява търговската стойност на различни страни. Но аз нищо не мога да направя по този въпрос. В Женева е седалището на Комитета по човешки права, а не в Нью-Йорк. И това е факт. С това трябва да се съобразим. Благодаря ви на, за всички предложения. Възможно е да намерим а, решение на проблеми такива, че и двамата да сме доволни и съгласни. А, по отношение на колежката Хестингър. По отношение на точка 1 и 3 съм много отворен за всякакви предложения. И с удоволствие очаквам бъдещите ни разговори. Благодаря ви. Емилия Благодаря много, господин председателю. Съвсем не искам да правя процедурно предложение или да припомня регламента, но искам да кажа следното. Доколкото разбрах, обръщам се към британския колега, говорихте 20... споменахте 24% безработица, така ли? Не, не. Казах, е, че безработицата сред младите от 18 до 24 години е 40%. Да, добре. Във всички случаи това, което искам да добавя по този въпрос е, че в Испания безработицата не само за Испания, впрочем, а за всички нас, не зависи от тези причини, които вие споменахте, но от други, от други съображения. Но вашето становище е приемливо, но има и други фактори, които играят. Лично аз смятам, че съм европейски гражданин от испански происход. Благодаря. И така, какъв е графикът? Изменения до 22 март, 18 часа. Това е крайният срок за внасене на измененията. И сега няма да преминем към точка 11, която отпадна от дневния ред, а ще преминем към търговските взаимоотношения между ЕС и Канада. Става дума за проекто предложение за резолюция. Докладчик съм самият аз. И проекто резолюцията е във вашите папки. Предвид, че нашата делегация ще посети Канада, трябва да има резолюция. Затова приехме устен въпрос към комисията на предишното си заседание. Искахме да зададем въпроси на съвета, но тъй като комисията е тази, която преговаря, аз мисля, че въпроса към комисията и резолюцията ще бъдат достатъчни. Значи резолюцията ви беше изпратена на английски само. Знаете, че ще преговаряме едно а, много широко обхватно споразумение. Наистина им направихме много крачки напред и от двете страни и двете страни смятат, че може до края на годината да се постигне съгласие в проекто резолюцията са залегнали някои от основните е, проблеми като подобряване е, достъпа до пазарите на услугите, обществените поръчки, включително и на федерално равнище и в канадските провинции. им, им, инвестиции, защита на околната среда и така нататък. Така че като докладчик бих желал да чуя вашето мнение. Кой ще вземе думата прав? Означава ли това, че сте изцяло съгласни с мен? Питър Щастни. Благодаря, господин председател. Това е един много важен за нас въпрос. Ние следим отблизо хода на преговорите. И наистина се надяваме, че преговор... преговорите ще могат да бъдат приключени до края на годината. Смятаме, че това е постижимо. Този доклад е така балансиран. Ние споделяме известна загриженост, която е вътре. Разбира се, възможно е да се подобри. Но и но в крайна сметка най- най-важното е да не допускаме нещата да се влушат. И Това трябва да бъде основа за по-нататъчните преговори, които, както казах, се надяваме, че ще приключат до края на годината. Robert Sardi now from this year. Well, just quickly. Just quickly, Chairman. Um, с две думи, господин председател, внасяме няколко изменения. Искаме да знаем каква, а, как, как, какъв е срок за внасяне на изменения. 21 март, 12 часа. Просто споменахме тюлените Тук така формулировката е малко по-мека в този текст. Аз не смятам, че партньорите трябва, партньори трябва да се борят в СТО, просто трябва да се подобри редакционната формулировка в измененията. Има ли други? Така. Значи, както казах, не, не изслушахме комисията по този въпрос. Не, не, не, не. Комисията няма коментари. Гос, го, господин, господин председател, само един кратък коментар по тази точка, но то се, се и, и за предишната точка Говориме за формулиране на нещата с Канада. Европейския съюз блокира кандидатурата на Канада за съвета за, за сигурност. Това не е пример за а, приятелски отношения. Ние имаме много добри отношения с Канада в рамките на британската общност. Имаме си обща кралица. Така че мисля, че не трябва да, да бъдем един блок, който да блокира Канада, а също времено да казваме, че, че искаме да имаме добри търговски отношения с Канада. Така че не, ами виждаме, че канадците, самите канадчините канадци не смятат, че това е препятствие за водене на преговори. А, така. А, до тук беше е, нашето заседание. След това ще продължим при закрити врати с координаторите само. Така че моля всички онези, които не са координатори, да напуснат залата и то колкото се може по-бързо.